Уважаеми госпожи и господа, добре дошли на днешното заседание. Темата, която ще обсъдим е изключително важна в нашата комисия и в другите комисии през последния легислатурен период посветихме много време на тази тема, а и през настоящия легислатурен период на няколко пъти се опитахме да а, навлезем в дълбочина на проблемите, тъй като има много въпроси, които чакат своя отговор. Затова благодаря на представителите на комисията за това, че А, е, се съгласиха заедно с нас да разгледат в дълбочина една голяма част от проблемите. Жалко е, че колегите от нашата комисия в момента не са много многобройни в залата. Поздравявам много сърдечно господин Вилмот от комисията и двама негови колеги които ще отговарят на въпросите, които сме им задали в писмена форма. След това ще имаме възможност и по време на устната дискусия да продължим с въпросите. И така, господин Уилмот, давам ви думата. Благодаря много. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, благодаря ви много за поканата Виждате, че ние сме тук е, представляващи двете е, генерални дирекции, защото съвместно е работим за правилното и гладко провеждане на директивата. За ваша информация, позволете да започна с някои общи думи относно това къде се намираме по по-настоящем сега знаете, че господин Таяни и по господин комисар Поточник съзнават значимостта на РИЧ и агенцията и 1 декември е датата за регистрация, която е от много голямо значение. Съвсем ясно бе изказано политическото им становище за значимостта на тази дата. Именно заради това създадахме една група на трите институции комисията, агенцията и промишлеността. Това е контактната група на директорите с цел откриване на евентуалните проблеми за регистрацията а, и съвместно да намерим решение в рамките на РИЧ. Това е всъщност един прагматичен начин за намиране на решения за промишлеността, за нас и за агенцията. Е, наистина много усилия бяха вложени, за да се спази този срок 1 декември. Опита е много полезен. 27 са темите, които бяха очертани от февруари насам. Решени са вече. Така че работата е в ход и се намираме на последния етап в момента, свързани с въпросите за крайните потребители. И споменахме, разбира се, и вашите въпроси от страна на комисията също бяха подчертани всичките аспекти. Бе организирана среща с представители на агенцията, на потребителите. Това беше един изключително е, важен форум, на който се опитахме да решим истинските проблеми, да чуем тяхното становище, да видим какви са проблемите за промишлеността в е, целия контекст. Разбира се, ние бихме искали да продължим с търсенето на решения. Господин председателю, ще намерите решенията, записани на интернет страницата на агенцията. Т.е. както виждате, вече всичко е превърнато в активна политика и унези, които не можеха да участват на нашето заседание, могат да проверят как точно се развиват нещата. В крайна сметка, мога да подчертая, че това бе една проява на партньорство между комисията, агенцията и промишлеността и всички споделихме усилия, за да можем да постигнем успех на 1 декември. Това е, господин председателю, общото представяне. Благодаря ви. А сега кой от вас ще продължи? Аз ще поема първите въпроси, след това господин Уелмър ще продължи. И така, няма да чета въпросите. Е, първият въпрос. По него ще кажа какво сме подготвили като отговор. Изглежда процеса за е, регистрация именно е в ход. Е, Европейската агенция по химикалите разработва своите отговори на своята интернет страница ежеседмично. 25 октомври 8500 досията са регистрирани като цяло. Агенцията очаква 38 000 а, да бъдат регистрираните до срока. От пререгистрационния период е, имаме факти, че много сериозно се увеличава броя а, е, с наближаването на края на срока, така че в крайна сметка очакваме именно тези 20, 38 е, хиляди, а очакваме до края на ноември 25 хиляди да бъдат регистрирани. Що се отнася до съобщението и различните участници в веригата доставки, има редица промени, които са факт за промишлеността по отношение на интеграцията. Всички в хода на, надолу по производството и по отрасъла участват от 6 до 8 месеца е срока за спазване на изискването и първия срок всъщност е, е, е възможност за тях да се адаптират по смисъла на РИЧ към процедурите. Е, разбира се, очакваме от дружествата да съобщат какви са евентуалните трудности, с които се сблъскват по време на регистрацията. По-настоящем имаме положително а, от, отклик от всички на този етап. Втория въпрос. Комисията организира специален семинар. Моля, председателя, отговорете на втория въпрос и след това ще продължим с въпросите. Така, на 27 септември имаше този семинар, за който ви казах. 13 асоциации, представляващи промишлеността, участваха. Комисията много внимателно изслуша всичко това, което се случи. Много важно да се подчертае, че а, асоциациите. А, така, нямат някакви тревожни съобщения от техните членове. Това бе казано на заседанието. Има добро общуване, добра комуникация. Подчертахме, че в крайна сметка всички а, надолу по отрасъла трябва да участват в този процес и по проблемите в е, веригата доставка биха могли в крайна сметка да доведат до много сериозни затруднения за е, компаниите Бона Фиде. Господин Чичестър. Е, вие четете просто писмено. писменно представени отговори и по този начин искам да кажа, че просто а, е, губите времето на комисията. Ако имате писмени отговори, те трябваше да ни бъдат предоставени предварително, така че да можем да ги прочетем, да ги обмислим и вече а, е, да подготвим допълнителните си въпроси. А така просто губим времето. И не съм доволен от това. Не можем очевидно да го променя в момента, просто изразявам а, е, своето неодобрение. Добре, взимаме го за сведение. Нищо не мога да направя. Помолих е, ме е, да представите в писмена форма въпросите, които обобщихме и предадохме на комисията. Сега получаваме отговорите. Какво е, мислите вие? Но аз смятам, че е по-разумно сега първо да изслушаме отговорите, очевидно в писмена форма, и след това да зададете въпросите си. Да, в крайна сметка искам да отбележа само, че наистина нещата се движат много бързо, така че това, което беше факт вчера, вече не е факт днес. Затова все пак информацията е съвсем актуална. На трето място, промишлеността трябва да подобри общуването, комуникацията по отношение на веригата доставки Решенията са разработени от е, групата на директори и предоставят е, частично решение на тревогите на Европейския съюз. Четвъртият въпрос. Мисля, че е важно да си спомним какво е, е заключението на пространния анализ на въздействието – на РИЧ и съответните разходи, свързани с регистрацията 1,5 до 2,9 милиона е информацията, с която разполагаме като очакване разходи вероятно ще има увеличаващи последствия в хода на регистрацията, но нямаме информация относно обхвата днес. Асоциациите призовават да се обръща внимание на факта, че някои вещества теоретично могат да бъдат оттеглени от пазара заради причина разходите, които трябва да се направят така че в крайна сметка заключението, портфолиото, вероятно няма да бъде компрометирано. Някои тревоги остават в тази област, някои вещества могат да бъдат оттеглени и потребителите по веригата ще бъдат готови да понесат разходите за регистрация. Както вече каза, групата на директорите разработиха конкретни съвети за дружествата, имайки предвид съответните а, информации, които а, биха поступили. След това Разбира се, се разрешават проблемните въпроси спрямо приоритета, имайки предвид предстоящата дата за регистрация. Контролира се готовността на компанията и съответния срок 2010 година. Усилията на промишлеността към спазването на правилата са факт, така че в крайна сметка да се преодолеят трудностите, когато те се появят. Петия въпрос. Комисията внимателно ще направи преглед на съответния опит по време на първата, първия период регистрация и ще а, направи анализ на обратната връзка. А, също така, комисията ще проведе редица проучвания има, разбира се, и доклад, който ще бъде свързан с изпълнението на процеса от страна на Агенцията по химикали. Освен това, групата на директорите ще излече съответните полуки и насочи внимание към проблемите с цел разработване препоръки за бъдещи срокове за регистрация. Комисията също така планира следващата година да организира конференция е, за да съобщи анализа от е, този е, период на регистрация. Шестият въпрос. Агенцията на своята страница е вече публикувала списък на веществата и потребителите по отрасли трябва да информират агенцията относно веществата, които те използват, а не са в този списък, за да може да се усъвремени. До края на месец октомври агенцията ще публикува списъка на регистрираните вещества, а също така ще има информация дали има вещества, които не са регистрирани. По този начин ползвателите, които са в цялата верига, ще имат пълна информация. Седмият въпрос – е свързан с е, създаването на директорската група. Вече ви разказах за това. Целта е да се създаде диалог между агенцията и промишлеността и в рамките на това партньорство. Работата се е, върши много успешно. Намират се решения там, където това е възможно в рамките на е, РИЧ. Комисията, разбира се, също ще анализира полуките а, от а, извършената до сега работа и на група, така че да може всъщност нейните правомощия да се разширят и да наблюдава а, и повече процеси в сектора. Нужно е да има приемственост. Сътрудничеството е било винаги много полезно и допринася за а, именно факта, че регистрацията изглежда върви в ход на графика. На осма точка. големия товар от задължения предвид 30 ноември, срока, който наближава. Това означава, че ако е нужен повече е, персонал, той трябва да бъде в наличност. Досиятата и преписките трябва да се пред, пред, представят. В момента са между 14,60% от общия брой и разбира се, агенцията е информирана за всичко, което се случва. Деветата точка. Аз ще продължа следващия въпрос, номер 9. Наистина изпълнението е едно сериозно предизвикателство за генералните дирекции, които се занимават с изпълнението на РИЧ, но разбира се и отговорността на държавите членки. Е тук е много важно. Създаден е форум за обмен на информация в рамките на РИЧ и агенцията за координация на дейността на съответните органи в държавите членки, които отговарят за изпълнението с цел хармонизираното въвеждане и изпълнение в Европейския съюз. Работната група, разбира се, в момента създава препоръките към националните власти, как точно може да се осъществи спазването на правилата. 765 от 2008 година регламента, свързан с акредитацията и наблюдението на пазара, съдържа конкретни задължения за контрола на пазара в Европейския съюз, включително веществата по РИЧ. Десети въпрос с малките средни предприятия. Конкретната ситуация тук се отчита чрез приемането и изпълнението на РИЧ ползата от намалените а, такси и облегчаването на регистрацията е нещо много важно. Освен това, големите компании разполагат с повече данни, които предоставят на малките и средни предприятия. Когато има кампании за осведомяване – и информиране. Хелп десковете и различните документи за информиране и насоки са от изключително голямо значение. Заместник председателя Таяна Таяни подчерта значимостта на този процес и разбира се е необходимо да има нужния брой персонал и служители, които да се справят с нарастващия обем работа. През септември а, агенцията предостави информация на своите директори, свързани с а, крайния срок 2010 година, регистрациите и хода на процесите. Подчертано е, че а, дейността на тези Help Desk а, а, служби е изключително полезна. Достъпа до информация и насоки за МСП е от изключително голямо значение. Това са различните списъци с информация, с факти, с насоки и препоръки. 2011 година агенцията ще насочи специално вниманието към необходимостта от разработване на допълнителни насоки, усъвременяване на съществуващите в 22-та езика на Европейския съюз. И е, в крайна сметка кампаниите са в ход, за да се изпълнят задълженията по РИЧ. Единайсти е, въпрос. Форума за обмен на информация за веществата е, по абсолютно прозрачен начин трябва да премине този процес относно нуждите и ресурсите, които ще бъдат вложени, за да се покрият разходите. В някои случаи има а, е, и прояви на непрозрачно искане за а, е, финансиране или разходи, които не са ясни откъде идват. А, е, създаден е документ с въпроси и отговори на който всеки може да получи информация за възникналите до този етап въпроси. И по отношение на писмения превод – Агенцията по химикали наистина много сериозен напредък регистрира, особено насоките за а, информираност. За 2011 година е записано в програмата, че практиката върху превода, писмения превод за МСП ще продължи в бъдеще, за да се отговори на потребностите а, за прозрачност и отчетност на публичните разходи. Рич IT по-настоящем е, е наречен като документ само на английски язик, но това също ще бъде е, променено в бъдеще. Анализа на е, потребностите, планиран за 2011 година, ще бъде проведен и там е записано превода на Reach IT на различни езици. Благодаря много сърдечно за тези отговори, но ще се върна на молбата на нашия колега Чичестър. Ще ви помоля да ни предоставите писмения вариант на отговорите, за да имаме този документ като основа за по-нататъчна работа. Но сега имаме възможност в рамките на половин час да зададем допълнителни въпроси. Господин Ланган ще бъде първият. Благодаря за информацията. Ще свържа моето изказване с последната част е, от вашите отговори, кое, която се отнася до малките и средните предприятия. Една от основните грижи и задачи на е, парламента е свързана именно с малките и средните предприятия. Големите химически концерни имат достатъчно средства и достатъчно ресурси, за да се справят с новите предизвикателства, докато малките и средните предприятия малко трудно биха могли да се откажат от определени линии от определени продукти, е, тъй като регистрацията е, на новите е, химикали, на новите вещества струва страшно много средства. Така че какви са а, вашите впечатления и каква е вашата информация относно консорциумите, които се създадоха? Дали участниците са най-вече големи концерни или по-скоро малки и средни предприятия? И когато разглеждаме резултатите от анкетите в този сектор, е, обикновено отговорът е, че е, страниците са невероятно много на брой, че е, информацията, която трябва да се обработи, за да можеш да се справиш с цялата процедура, е твърде е, обемиста. До 7000 страници стигат насоките, е, е, свързани с новите процедури. За малките и средните предприятия, естествено, са много натоварени. Е, може би е най-добре веднага да е, получим отговор на въпроса. Да, благодаря. Несъмнено прилагането на регламента РИЧ е предизвикателство за малките и средните предприятия. Агенцията по химикалите работи по превода на материалите с насоки. Работим също така и по тяхното упростяване. Разбира се, представителите на бизнеса не са длъжни и не трябва да изчетат 7000 страници на ръчници. За това се опитваме и да упростим информацията. Трудно е за по-малките и средни предприятия да преговарят с по-големите дружества на ниво форуми за обмен на информация. Ето защо комисията предостави на агенцията информация за правилата за конкуренцията. Те са публикувани на форума за обмен на информация и така всички предприятия могат да се запознаят с тях и да ги спазват. Дадох въпрос и във връзка с консорциумите. Е, има ли участие на малки и средни предприятия или без тях е, става това? Не разполагаме с информация за това дали водещите предприятия в консорциумите са малки или средни предприятия, но предполагам, че най-често това са по-големи предприятия, тъй като разполагат с по-голям технически и финансов капацитет. Господин Чичестър. Благодаря, господин председател. Мисля, че немският ми днес значително се подобри. Комисията осъзнава ли всъщност защо поставихме тези въпроси? Осъзнава ли им какви са опасенията на представителите на промишлеността, а те са доста сериозни. Съдейки по отговорите ви, оставам с впечатлението, че сте доста спокойни или че поне не осъзнавате в какво се състоят изложените пред вас опасения. Вече посочих, че няма смисъл да изчитате предварително подготвени отговори, които можехте да ни предоставите преди заседанието. Ще взема за пример отговора ви на първия въпрос. Казахте, че 8500 досиета вече са подадени в Агенцията по химикалите а че прогнозата е да бъдат внесени до края на срока 38 000 заявки за регистрация. Проблемът обаче е, че до 1 декември предприятията, ако не успеят да извършат регистрацията, няма да може да се използват важни за производството съставки, които и нямат и заместители. Как точно ще преодолеете тази разлика между 8500-те регистрации подадени до сега и прогнозата ви за 38 000. Все пак остават още само 5 седмици до края на срока. Говорихте също така, че потребителите по-надолу по веригата ще имат от 6 до 12 месеца за да направят необходимите промени за да приложат изискванията по РИЧ. Това означава ли, че и след изтичането на срока те ще имат възможност още да работят по регистрацията? По третия въпрос, във връзка с това какви мерки са предприяти за предотвратяване на прекъсването на веригата на доставки. Казахте, че контактната група е намерила решение на този проблем, но не споменахте в какво точно е то. По въпрос 5 споменахте, че са проведени или по-скоро ще се проведат редица проучвания във връзка с прилагането на РИЧ, но те са запланувани за след изтичането на срока по регистрация на химикалите. И накрая ще изразя отчудването си, че документът за информационната система по РИЧ е единствено на английски язик. Явно не сте предприели бързи действия. Ако не предприемете неотложни действия, мисля, че редица крупни дружества просто ще трябва да спрат производствената си дейност. Yeah, Отговорът на комисията не мисля, че сме спокойни и че не предприемаме мерки. И част от усилията ни бе създаването на тази група на директорите с представители на агенцията, на промишлеността и на комисията. Тя започна работа още преди няколко месеца и очерта основните проблеми. Работихме в тясно сътрудничество с представителите на бизнеса, за да намерим и решенията, които те изискват от нас. Тези решения са публикувани. Попитахте как могат всички участници в процеса да знаят в какво се състоят тези решения. Ами много просто, те са публикувани така че представителите на бизнеса могат да се запознаят с тях, могат да получат информация за практическите стъпки, които трябва да предприемат, за да отговорят на изискванията. През изминалите няколко месеца наистина работихме много усилено, в това число и с индустрия, с промишлеността. И в момента представителите на бизнеса смятат, че всички полагат максимални усилия. А що се отнася до потребителите надолу по веригата, то в момента, в който възникнаха нови въпроси, организирахме среща с групата на представителите на промишлеността. Заедно с тях се опитваме да намерим решение на проблемите. Много е трудно обаче да очертаем в какво точно се състоят те, Естеството на проблема е свързано с конкретната конфигурация на веригата на доставки. И за да видим в какво точно се състои проблема, работим с потребителите по веригата и ще ги включим и в създадената вече група на директорите. Но първо трябва да проведем по-общо обсъждане с тях. Споделихте опасенията си във връзка с потребителите надолу по веригата. Що се отнася до тези потребители, те проявяват голяма загриженост, тъй като в момента няма сигурност за това, кои съставки и кога ще бъдат изтеглени от пазара. Дори само едно вещество да бъде изтеглено от пазара, то това може да има много съществени отражения върху бизнеса. Затова работим в тясно сътрудничество с потребителите надолу по веригата, за да намерим решение на проблема. В идеалния случай това решение ще ни помогне да избегнем прекъсване на веригата на доставки. От друга страна обаче трябва да се придържаме и към изискванията на регламента. Така че реално може би решението, което ще намерим, само до някъде ще облегчи проблема. Към момента обаче не знаем какви точно действия ще предприемем. Споменахте превода на текста на информационната система по РИЧ. Всички документи и страниците за онлайн помощ са преведени. Не е преведен обаче все още интерфейсът. Комисията насърчава ЕКО и Агенцията по химикалите да вземе мерки за осигуряване на превода. Със сигурност не сме спокойни и работим в миналото Опитът ни сочи, че броят на внесените регистрации обикновено значително се увеличава малко преди изтичането на крайния срок. И накрая ще спомена, че в тази област много бързо настъпват промени, както вече споменахме, затова не ви предоставихме отговорите си на въпросите ви предварително. Искахме те да са максимално актуални. Сега вече е, ще съберем въпросите, така да се каже. Може би Чарлз отново ще добави въпрос е, и другите и накрая ще чуем отговор. Позволете ми. Наистина, времевия фактор е от най-голямо значение тук. Споменахте преди няколко месеца, че ще се създава една такава специална група – вие или промишлеността толкова късно осъзнахте, че има проблем? Преди 6 седмици аз самият разбрах за това. А тук вече говорим за срок много близо до крайния, имайки предвид, че а, законодателните актове са факт от 5 години насем. Може ли да хвърлите светлина върху въпроса, защо толкова късно се случва всичко това? И нали, това е част от упражнението, да се намерят всичките вещества. Как е възможно да се осъзнае този проблем в края на срок? Е Жа Херцог има думата сега. Благодаря. Като докладчик в сянка по този документ, мога да ви кажа, че наистина много ни е интересен успеха. Но не говорим за бюрократичен успех. Съгласна съм с господин Чичестър, че става въпрос за наистина тези 40 000 регистрации а, е достатъчно труден въпрос, но вие можехте да се подготвите с тия 10 въпроса, които ние ви зададахме. А, не става въпрос за бюрократичен процедура по отношение изпълнението на РИЧ. Говорим за големите рискове. Има ли такива? Кои са те? И къде стоим спрямо тях? защото именно поради тази причина се обърнахме към европейската промишленост и казахме, е, трябва да платите тази сметка, защото по този начин ще придобиете полза, ще откриете къде са рисковите е, химикали и вещества. Чудесно е да чуем кои са онези, които ще минат през процедурата. Искам да питам обаче, колко ще са мъртвите тела, които ще се търкалят на практика, не, не успели да се регистрират. Проблема с езика е нещо много важно. Важен за онези страни, в които английския не се говори като роден език. Ако дружествата и компаниите трябва да си плащат сами и а, превода, това вече е наистина много голям разход за тях. Така че, мисля, че наистина имаме нужда от е, е доклада, от вашите въпроси в писмен вид. И искам да ви попитам, агенцията и регламента достатъчно добри ли са или са ви нужни допълнителни е, помощ, подкрепа от тази комисия, от е, парламента, от комисията в бъдеще, за да можем да си свършим работата? И последния въпрос. Какво мислите за другите регламенти, с които работим? Ди, различните директиви за биоцидите, например, защото а, чуваме, че те а, подкопават а, изпълнението на регламента РИЧ как точно виждате стиковането с другите законодателни актове? Дали те засилват е, вашата работа, подпомагат я или и пречат? Защото в този случай говорим за един много важен въпрос за производството в Европа. И трябва да дискутираме сърцевината на проблемите. 9 Uhr angefangen, aber um 10 nach 9 waren es zwei. Благодаря ви. Започнахме в 9 часа. В 9 часа обаче тук имаше само двама депутати, така че е, трябва да имаме е, предвид, е, че в 10 часа след това започваме с гласуването, другите колеги ще дойдат и по отношение на претенциите ви не мога да се съглася с вас. Трябваше да бъдете тук на време. Давам думата на следващия оратор. Несъмнено, системата за регистриране на химикалите е много важна и трябва да бъде прилагана. Споделям обаче и опасенията на господин Чичестър. Той е критично настроен спрямо определения крайен срок. Той наистина е трудно да бъде спазен. Говорихме също и за малките и средни предприятия и за това, че върху тях пада наистина несъразмерен товар. Някои от проблемите вече са решени, но що се отнася до нискообемната продукция, то ще бъдат засегнати предимно малките и средни предприятия, при положение, че в бъдеще някои вещества бъдат изтеглени от пазара. Имам един конкретен въпрос. Комисията споделя ли опасенията във връзка с необходимостта от увеличаване броя на тестовете на изпитванията в бъдеще, за тази цел ще трябва да бъдат проведени повече изпитвания с животни. Uh, uh, Ту Предишен докладчик, докладчик по е, това досие, също искам да изразя своята тревога. Преди седмица имах е, среща в Хелзинки с някои от е, работодателите. И Мога да ви предоставя информация, която е, някоя в известен смисъл е, е информираща, в друг смисъл не толкова. Но искам да е, кажа заключението, че този документ, това досие е изключително важно за бъдещето на европейците. Особено важно е за онези, които до сега не са и работили в а, е, този аспект. Обаче, от взимането на решението до днешния момент, мисля, че времето беше достатъчно. Информирани комисията, че а, графиците и сроковете са наред. Информираха ни, че агенцията е факт и внезапно осъзнаваме, че изкачат проблеми, които подкопават системата. Първо, господин председателю, искам да кажа, че през, бих искала лично да се срещна с е, представители на производството в е, Хелзинки следващата пролет. Искам аз да ръководя една такава комисия. И много моля а, е, да имаме а, хора от комисията, които да участват заедно с нас, за да видят а, всъщност как точно ще можем да получим точна информация от тях? Как можем да подпомогнем работата на производството и индустрията? Необходимо ли е да им предоставим допълнителна информация? Нужно ли е някой друг месец да отпуснем повече? Трябва ли да се създаде и допълнителна група? Защото само ако имаме някаква създадена група, това надали е достатъчно успокояващо за отделните дружества, а, че проблемите им ще бъдат решени. Те въпроса ми е как точно гарантирате, че се откликва на въпросите и проблемите на дружествата? Колко? Tack, herr ordförande. Eh, jag tycker det är viktigt att säga att eh, REACH eh, representerar den mest... Трябва да констатираме, че регламента РИЧ е възможно най-амбициозният правен акт е, в областта на химическите вещества в целия свят трябваше да бъдат приети редица компромиси при приемането на регламента. Трябва да си даваме сметка за този факт. Естествено, че тук се преплитат различни интереси. Независимо от всичко, ние успяхме да приемем един регламент, който в качествено отношение представлява стъпка напред как точно ще се решат въпросите с регистрацията и преглеждайки отново цялата процедура по регистрацията, е, ние си задаваме въпроса как малките и средните предприятия ще се справят с цялата тази бюрократична и административна тежест, а също и финансова тежест. Ние смятаме в моята политическа група, че подготовката върви добре и по отношение на големите концерни и по отношение на малките и средни предприятия, така че няма е, основания за толкова много критика. Работим е, е, заедно с представители на сектора. Имаме една такава група, която подготвя нещата за влизане в действие на регламента РИЧ. Естествено, че е много съществено, много важно е, правилно да се прилага законодателството и конкретно в този случай РИЧ. Ние като законодателен орган би трябвало да поемем нашата част от отговорността във връзка с е, правната уредба за химикалите, за да подсигурим е, един конструктивен подход за правилно прилагане на регламента и за разрешаване на проблемите в действие, доколкото те все още ще възникват. Естествено, понякога правим от мухата солон. Не бива в никакъв случай е, да пречим на това е, законодателство, на този регламент. Ние се нуждаем от РИЧ. Нека още веднъж да задам един въпрос. В началото бе казано, че документите, необходими за малките и средните предприятия, вече са преведени. След това в отговора на въпроса, зададен от господин Чичестър, се каза, че отчасти документите са преведени. Питам се какво става. Години наред сме се борили за това всички да бъдат равнопоставени, да има равно третиране и не мога да разбера защо има различие в сроковете, най-вече в изпълнението на сроковете. Защо комисията се е забавила с превода на материалите, необходими за малките и средните предприятия. В началото се казваше, ние сме в състояние да разработим някакви планове за бърза реакция във връзка с задължението за регистрация и спешно да реагираме на потребностите и сега изведнъж се оказва, че не се спазват сроковете, най-вече за малките и средните предприятия. Защо отгоре не се поиска удължаване на срока? Последен въпрос. Господин Рамсдорт, благодаря. Съгласен съм, че трябва да отличаваме е, езика на Шекспир, е, английски език и английският като Евроспик. Европейски наложения се е, език, който се говори в Европейската комисия. Напълно съм разочарован, трябва да ви кажа, защото през миналите години имахме една система за изпробване на химикали. В моята държава има институция държавна, която извършва тези изпитвания на всички е, продукти. И зависим е, в отговор на е, изискване на Европейската комисия, ние унищожихме тази организация, която правеше тестванията на веществата и продуктите. И сега има пропаст между потребностите е, на потребителите и гражданите и о пазара и доставките на пазара, бих казал. Надявам се, че тази пропаст ще бъде преодоляна в бъдещето. Но съм разочарован, че системата, така предложена от комисията, не функционира. Okay, ich bitte um Verständnis. Добре, моля ви за разбиране. Ангелика, нямаме много време. Съвсем, съвсем накратко. Дори и две минути няма да са необходими. Благодаря, господин председател. Още веднъж ще почетая важността на въпроса, зададен от колегата Ланген. Имахме представители е, от е, Горна Бавария, от малки и средни предприятия. Та, е, аз съм точно от този край. Там имаме стотици малки и средни предприятия, които е, са пряко засегнати от РИЧ. Става дума за стотици страници формуляри, които е, в момента са на разположение единствено на английски язик и наистина е много трудно за хората да се справят с е, тези документи на английски. Е, във всяка втора реч на всеки комисар се казва колко е важно да обърнем повече внимание на потребностите на малките и средните предприятия. И именно по отношение на РИЧ се оказва, че не сме обърнали достатъчно внимание. Така че много ви моля да направите нещо. Председателят. Тъй като колегите, които желаят да участват в гласуването, вече са тук, сега ще е, предложа представителите на комисията да дадат за няколко минути първият отговор на вашите въпроси. И след това ние ще получим писмен отговор на всички тези въпроси. На основата на техния писмен отговор вече ще можем да зададем и допълнителни въпроси, които се отнасят до някои от детайлите. Господин Белмот. Благодаря. Председателя, Уважаеми госпожи и господа, много ви моля, това е много важна тема. Е, много ви моля, нека комисията да има шанс да даде отговор. Благодаря. Въпросът зададен за рисковете, дали сме открили рискове. Това е наистина много важен въпрос, затова правим и всичко това, което, за което говорим. Да, открили сме рискове е, в хода на регистрациите. Важно е те да бъдат устранени, за да се осъществи регистрацията. МСП. Да, тревожим се за малките и средни предприятия, наистина, тревожим се и за писмения превод и ние насърчаваме Европейската агенция да продължи да работи по писмения превод. Е, казват ни, че най-важните документи за МСП са преварени до сега и продължават да работят в тази, тази насока. Как можем да стигнем до всяко отделно малко средно предприятие? Не можем да го направим от Брюксел. Това са хиляди предприятия. Това, което можем да направим са кампания за информиране за, заедно с асоциациите, с правителствата, с държавите. Но ние не можем да стигнем до всяко едно отделно дрижество от тук. А, тестване с животни. А, ние искаме да се намалят тези тестове с животни но знаем, че някои допълнителни изпитвания ще бъдат е, необходими. Това е неизбежно, но искаме дете да бъдат минимализирани и регламентът е насочен именно в тази насока. Дали Европейската агенция по химикали има нужда от повече подкрепа? агенцията може наистина в крайна сметка да мобилизира ресурси до 400% в повече, ако това е необходимо. На последно място графика. Защо бе създаден а, е, съвета тази година на директорите? Защото наистина сега се уточниха тези а, е, потребности от страна на а, е, ползвателите по веригата в отраслите. През лятото получихме тази информация, за това я създадахме. А, жер, а, мър, мъртви тела, попитахте има ли търкалите се по улиците? Не, не сме ги открили още, но се правят проучвания, ще се правят проучвания и другата година. Ще видим какво е въздействието върху пазара добре и много се надявам, че няма да намерим много търкалящи се трупове по улиците. Но разбира се, ще отчетем всичко, е, всички въздействия на РИЧ. Благодаря ви. Благодаря на комисията за допълнителните отговори. Не беше даден отговор на редица въпроси които зададохте накрая. Отговори ще ви бъдат предоставени в писмена форма. Евентуално ще поканим представителите на комисията отново да присъстват на наше заседание, тъй като явно темата е от значение за всички вас. И тя е и добър пример за това, което обсъдихме вчера – а именно, че понякога последиците от даден нормативен текст не винаги са ни ясни от самото начало. Затова е добре да осъзнаваме какво точно приемаме под формата на нормативни текстове, да осъзнаваме и дългосрочните му последици в бъдеще. Няма никакъв смисъл да приемаме законодателни текстове, които не допринасят за решаването на проблеми. Благодаря още веднъж на представителите на комисията. С това преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 9, по която е предвидено гласуване. Надявам се, че всички носите със себе си картите си за гласуване. Днес ще трябва да прогласуваме доста текстове, затова ви моля да се концентрирате и да ми съдействате. Можем ли да започнем? Бих ви помолил, както казах, да ми съдействате и да се концентрирате. В началото няма да ни е много трудно, но по-нататък следват няколко наистина тежки гласувания. Секретариатът се е опитал в списъците за гласуване да се придържа към всички правила. Понякога това не е толкова лесно, но днес трябва да се справим. И още нещо искам да ви кажа от позицията на редовите членове на Европейския парламент, които не са докладчици. Все по-трудно е да си създадем представа за това, което ще се гласува, при положение, че получаваме списъците за гласуване няколко часа преди заседанието. Трябва да се организираме работата така, че да имаме повече време преди самото гласуване докладчиците, докладчиците в сянка и координаторите по принцип са много добре запознати с материята предмет на доклада, но за останалите е много трудно. Преминаваме към точка 9, която няма нищо сложно. Опростена процедура, без изменение. Става дума за споразумението за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и Йордания. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Точка 10. Споразумение между Европейската общност и Япония за сътрудничество в областта на науката и технологиите. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Точка 11. Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украина. За. Госпожа Ек. Напълно одобрявам експедитивния ви подход, господин председател, но ако ни дадете възможност за глътка въздух между отделните точки, поне ще имаме време да обръщаме на съответната страница. Председателят, съжалявам, явно наистина съм бил доста бърз. Значи, трябва да действам по-експедитивно, да говоря по-бавно, и съответно трябва да започваме и по-рано. И така, точка 11. Европейската общност и Украина. За, против, въздържали се, приема се. Споразумение между ЕС и правителството на Фариорските острови. За, против, въздържали се, приема се. И сега става малко по-сложно. Точка 13. Разработване на нова стратегия за Европа в областта на енергетиката. И аз самия трябва да обърна на другата страница. Кой е първият, който ще вземе думата? Госпожа Ек. Благодаря, господин председател. На срещата на координаторите обсъдихме списъка за гласуване, ще ви обърна внимание на компромисно изменение 27А и Б на списъка за гласуване. Аз, господин Волдан и господин Какимакакис искаме изменение 29 да бъде заличено от компромисното изменение. То е покрито от 27Б. Искаме да се заличи обаче 27А. А по изменение 39, мисля, че то не е покрито от компромисното изменение. И последното компромисно изменение, 54, е внесено от две политически групи. Според мен това не е компромисно, а консолидирано изменение. Става дума за изменение, внесено от госпожа Подимата и внесено съвместно от господин Роде, мен и господин Хаци Маркакис. Така изложената редакция на текста не съответства на нашето изменение. Затова искам да го а, заличим от консолидираното изменение и да проведем разделно гласуване. Не става дума за компромисно изменение, тъй като е внесено от две отделни групи. Искам 467 да бъде прогласувано отделно. И надявам се, че искането ни, качеството ни на политическа група ще бъде уважено. Благодаря ви, отбелязваме си искането ви. госпожа Бобинска. Вашето становище ни бе известно на по-ранен етап. Е, ние е, помолихме секретарията да извърши проверка, така че е, да, в съответствие с правилата за сключване на компромисни и приемане на компромиси и да, 27А е покрит по този начин, така че не виждам причини да се противим, както се казва. Съгласни сме. Председателят. Добре, много ви моля да не започваме сега дебати. Междувременно, ако знаете наистина какво трябва да се гласува и какво точно ще гласуваме, да гласуваме. когато вносителят оттегля нещо, което е внесъл като предложение преди това, е, можем да го изслушаме, но инак ще действаме по обичайната процедура. Има правила по отношение на компромисите. Две политически групи трябва да внесат е, нали, изменението или да подкрепят изменението, което се предлага, така че това вече е направено и можем да продължим. Не можем да си позволим обаче е, с поглед върху дневния ред два часа да водим дискусии за това. И така, има ли някакви реплики относно процедурата и правилника? Съжалявам, господин председател, казва господин Енчун, не можах да си намеря картата за гласуването, така че ще гласувам с дигане на ръка. Господин Раде, Смятам, че е абсолютно неприемливо да бъдеш въвлечен в определен компромис, без да си се съгласил, без да си го подкрепил. Не може така. Не е възможно просто да приемем тази процедура. Две политически групи или две е, групи, да кажем, да се споразумеят за някакъв е, е, компромис и всички останали да бъдат въвлечени, така да се каже, в тяхното решение. Е, а става дума за няколко компромиса, нали? Не е само 27 АБ. Но и 25 и, и други. Така че това е един много важен момент за нас, който трябва да бъде уточнен. И аз се надявам, че наистина ще направите нещо в духа на коментарите на госпожа Ек. Разбирам ви много добре. Случвало ми се внесените от мен предложения да и то като докладчик, да не бъдат включени в компромиса по решение на други политически групи и не можех да направя нищо друго. Но аз също съм се допитал до членовете на секретарията. Това е процедурата. Две предложения, внесени от две политически групи и това вече решава нещата. Аз също не винаги разбирам е, всички правила, но след като те вече са записани и са приети от пленарния състав, те трябва да се прилагат. Друг е въпроса вече е, дали сме съгласни с е, този подход или не. Наистина, съгласен съм с вас, понякога нещата изглеждат странни и трудно разбираеми от моя гледна точка. Но ще имам предвид забележките и коментарите на колежката ЕК а именно нейните предложения, внесените от нея изменения да бъдат гласувани по-отделно. Нека да чуем и другите колеги. Търмес, Подимата. Господин Турмес, технически погледнато, 45-то изменение е внесено от либералите и социал-демократите. Ако либералите се оттеглят, то тогава няма да имаме компромисно изменение, тъй като то ще е внесено само от една политическа група. Скъпи Клод, всеки, е, всяка политическа група може да внесе някакви е, компромисни предложения. Е, тук има компромиси, които са съгласувани от две политически групи и са подкрепени от тях. Следователно, правилото е, така да се каже, на лице. Изпълнени са изискванията. Въпросът е, е не какво в момента ни хрумва и какво ние смятаме за правилно или не, а какви са правилата, какво е записано в правилника за дейността. Госпожа Подимата има думата. Господин председател, казва госпожа Подимата. Във връзка с компромис 54 ще кажа следното. Този компромис покрива две, е, два текста от предишните компромиси. Единият от господин Хацимакакис, другия от госпожа Еки и господин Роде. Е, това е на практика съдържанието, което се съдържа в този компромис. Така че е, той покрива и двата аспекта. Но когато съдържанието не е покрито изцяло от е, новото изменение, което е внесено, тогава искаме разделно гласуване. Скъпи колеги, нека да поясна нещо, казва председателят. Не виждам проблем, тъй като мнозинствата най-вероятно ще се формират така, че няма да има проблем. И затова ми се струва, че избързваме с а, тази доста така динамична дискусия. Нека да започнем. Компромис 4. Кой е за? Кой е против? Благодаря, това е добро начало. Много моля да ме следите да не пропусна нещо. 41. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се 40 и 42. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Пети компромис. За. Не, извинете, пропуснах нещо. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. 54 в две части. Първа част кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втора част кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Трета част за? Против? Въздържали се. Приема се. 57 за? против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 34-ти компромис. За, против, въздържали се. Приема се. 69 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 7. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 75 кой е за? По първата част. Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Девети компромиса. Против. Въздържали се. Приема се.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 16 компромис за, против, въздържали се, приема се. 154, кой е за, против, въздържали се, приема се. 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. 150 и 151 за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверка по 150 и 151, моля ви, с електронни карти гласуваме. Okay? Nine EPP too many. Nine EP... Да kann doch nicht Е възможно. Девет души от НП повече. Нека да започнем отново с гласуването. Моля ви, Повторете гласуването. Моля, гласувайте. Не, това не е възможно. Очевидно апаратите нещо не работят както трябва. А, добре, тогава ще броим. Ще броим. Кой е за? Моля, вдигнете ясно ръце, ако сте за. За 150-151. Jetzt haben wir, jetzt haben wir die Frage, ob bei der EPP zu... сега, нека да преброим хората от НП, защото преди това излизаха с доста <laughs> гласа в повече. На мен се струва, че са дори твърде малко, а не твърде много, но извинете. И така, 24 на 19 на 6, казва председателят. Съгласни ли сте с е, този резултат? Моля, говорете в микрофон, не ви разбирам. А, тоест 34 плюс 19 плюс 6 ще получим общия брой на членовете, които са тук в момента и гласуват. Обикновено сме твърде малко или по-малко, отколкото се очаква. Имаме прекалено много членове на НП, няколко души в повече. И съгласно резултатите от електронното гласуване, както казах, всичките тези членове, които са в повече, са от ТНП. Но разликата между броя на гласовете за и броя на тези против е толкова голяма, че резултатът е ясен но явно имаме 7 души от НП в повече. Разликата обаче между гласовете за и гласовете против е по-голяма от 7. Ще направим ли проверка? Съгласни ли сме още веднъж да проведем електронно гласуване, за да проверим дали устройствата функционират както трябва? И така гласуваме по 150 и 151. Моля, гласувайте. В момента имаме трима души от НП в повече и... Не, извинете. Петима души от НП в повече и двама членове на групата на социалистите също в повече. Two. Two, encore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 Сега всичко като че ли е наред. 53 души ще участват в гласуването, което ще проведем отново. Моля, гласувайте по 150 и 151. 53 души са гласували. 30 за, 21 против и 2 въздържали се. Резултатът е ясен. Изменението е прието с 30 гласа за. Моля по-нататък да гласуват само тези, които гласуваха и сега. 224 за, Не. 16 член А нов и така, 224 на госпожа Ек. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Приема се? 154. Кой е... Не, отпада. Извинете. Не, сега ще гласуваме по 155-то изменение. Кой е за? Кой е за 155? Броим гласовете за. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Добре. Проверка по 155. Много ви моля, само тези, които наистина са в залата да гласуват. Пак ли има в повече гласове? Не, всичко е наред. Отхвърля се. Да, 22 ма за, 25 против. 18 компромис. Кой е за? Кой е за, моля да гласува. Кой е против? Въздържали се, приема се. 19 компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 168. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 20 компромис. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 182 за. Против. Въздържали се. Приема се. 183. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 21 компромис. Гласовете за. Против. Въздържали се, приема се. Ако всички ясно вдигате глави, е, ръце, ще бъде чудесно. 187, кой е за, кой е против. Въздържали се, отхвърля се. Иска се проверка? Не. 187 изменение. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Отхвърля се 27 против, 24 за, 189. Кой е за, кой е против? Въздържали се, приема се. 22 компромис за, против, въздържали се, приема се. 23 компромис, кой е за, против, въздържали се, приема се. 207 изменение, кой е за, кой е против. Още веднъж ви моля да покажете кой е за, кой е против. Въздържали се, приема се. Искате проверка. Добре, проверка по 207. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Един член от, ЕПП, от НП повече. Край на гласуването. Приема се, да. Приема се. 30 на 23. 24 компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Отново компромис 24 плюс 1. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. Искате проверка? Добре. Гласуваме по компромис 24 плюс 1 електронно. Моля ви, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Отхвърля се. 212. Кой е за? Обикновено нещата са ясни, да. 212, кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 214 за. Против. Въздържали се, приема се. 32 компромис за. Против. Въздържали се, приема се. 25 компромис за. Против. Въздържали се, приема се. 26 компромис за. Против. Въздържали се, приема се. 234. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Наистина, малка е разликата. 27А. Кой е за? Кой е против? Нека да направим проверка с електронни карти. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Още веднъж гласовете за. Много ви моля. Благодаря. А сега гласовете против. Въздържали се. Приема се. Компромис 30. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 262 и 263. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 31 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 276 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 33, кой е за? Кой е против? Въздържали се, също се приема. 35 компромиса, против, въздържали се, приема се. 36 компромиса, против, въздържали се, приема се. 294 кой е за? Кой е против? Още веднъж по 294. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Е, отново 294. Е, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Е, компромис 37. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 38. Компромис за? Против? Въздържали се? Приема се. 302. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 303. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 304 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 компромиса. Против. Въздържали се. Приема се. 316. Кой е за? против. Въздържали се, отхвърля се. 315, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Компромис 40, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 41 компромиса? против, въздържали се, приема се. Имаме и устно изменение. Да, по 38, втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 42 компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 43 компромиса. Против. Въздържали се. Приема се. 342 за. Против. Въздържали се. Приема се. 300 342 проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. 24 на 25 гласа. 44-ти компромис. Кой е за? Извинете, пропуснах 346-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 349. Кой е за? Против. Въздържали се. Още веднъж гласовете за, моля. Дигайте добре ръцете си. Кой е против? Кой се въздържа? А сега компромис 44. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 45 компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 363 за, против. Вие искате проверка, преди сме приключили с гласуването. Дори не съм обявил резултата, да. Не сте ли твърде бързи? Не избързвате ли? Би било хубаво да можем да видим кой и как гласува от различните политически групи. Затова искам проверка с електронно гласуване. Добре, 363 електронно гласуване, моля гласувате. Край на гласуването. Или все още не. Сега вече приключихме, да. Ето. Ясен резултат. 356. Кой е за? А не, отпада 356. Тогава компромис 46. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 362. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Компромис 47. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 370. За? Против? Въздържали се, приема се. Компромис 48. За? Против? Въздържали се, приема се. 377. За? против, въздържали се, отхвърля се. Да. 377. Проверка. Ясно, че ще направим проверка, да. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега 378 изменение за против въздържали се, приема се. Продължаваме с... Следващите отпадат и продължаваме... Кой иска проверка? По 378 нищо не сме правили. По 378 желаете проверка. Добре, моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Един човек от ЕНП е в повече, т.е. една карта повече. Сега нещата са ясни вече и пред. добре. Ето. Ясен резултат. Приема се. 49-ти компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Компромис 50. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 389 устно изменение. Кой е за? Кой е против? Приема се. 390. Кой е за? Кой е против? Ще ви помоля още веднъж. Гласовете за по 390-то изменение. Гласовете против, моля. Да направим проверка. Проверка по 390. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 393 каза. Е Резултатът. 28 на 24 на 0. Т.е. гласове за, против, въздържали се съответно. Вярваме на секретарията. 393. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Компромис 51. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 404. За? Против? Въздържали се. Проверка. Моля гласувайте по 404 с електронни карти. Край на гласуването. 26 гласа за, 22 против. Приема се. Така, 405 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 406 за. Против. Въздържали се. Приема се. 407 за. А, отпада, извинете. Да, да, те са прияти вече. Компромис 52. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 412 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 413 за. Против. Въздържали се. Приема се. 53-ти компромиса. Против. Въздържали се. Приема се. 417 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 420 в две части. Първа част с устно изменение. Колегата Тамаш. Господин Роде. Благодаря. Искам да се противопоставя на това устно изменение. Не съм съгласен с него. Искаме първоначално внесеното от нас изменение 420 да бъде подложено на гласуване. Добре, след като има едно възражение, е, устното изменение вече е, е недопустимо, така да се каже. Това е процедурата, това са правилата. Вие знаете, отпада това устно изменение, след като има възражение от един човек. Не се говори в микрофон. Но доколкото разбирам и според информацията от секретарията, изменението може да бъде включено в текста. Um За да бъдем съвсем сигурни нека да повторя. Естествено, в е, е, своя списък е, за гласуване всеки докладчик може да напише плюс и минус, но когато има устно внесени изменения, въжи правилото. Щом един а, от членовете на комисията възразява, а, независимо от това колко сме така добри помежду си, и колко се харесваме и колко весело иначе си прекарваме заедно и ние добре. Правилото е такова, така че е, правилата са ясни. Първа част по 420. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Кой е против? Нека да направим електронна проверка по втората част. Без устното изменение. То отпадна вече. Край на гласуването. Отхвърля се. Жалко. 420 в две части, отново с устно изменение. Най-вероятно предполагам, че ще следваме. Не, не, извинете, 422 господин Гирек. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. А сега по 425 имаме първа и втора част. Осното изменение се отхвърля от колегата Роде, така че ще гласуваме по оригинала. Първа част на 425. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Втора част кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 54-ти компромис, това е именно сложната част. Много ви моля да гласуваме по компромис 54. А след това вече и отделните му части ще се гласуват. Госпожа Ек. Както виждате, внесени са две изменения. Едно от госпожа Подимата и едно от мен съответно 26 и 27. Ако щетем това за консолидирано изменение, то трябва да се придържаме към списъка за гласуване. Предлагам първо да гласуваме изменението на госпожа Подимата и след това моето. Не искам моето изменение 427 е да е част от консолидирано изменение 54. Председателят, не ви разбрах съвсем точно, означава ли това, че оттегляте 427? Не, искате то да се прогласува отделно. И според секретарията няма да има проблем с това но нека се уточним. Оттегляте ли 427 или искате да гласуваме по него отделно? Госпожа Ек, ако две групи внесат консолидирано изменение, разпределено между тях съответно 50 на 50, то не мисля, че трябва да гласуваме по компромисно изменение 54. Защо? Защото не смятаме, че то се покрива от а, другото изменение. Един вид се отвлича моето изменение. Председателят. Още в самото начало обсъдихме този въпрос, но не мога да разчитам на това, което на мен ми се струва логично. Трябва да се придържам към правилата. Секретариатът казва, че няма да има проблем да гласуваме по компромисното изменение. Затова ще проведем това гласуване. Но трябва първо да попитам госпожа Подимата дали оттегля своето изменение. Компромисното изменение 54 се състои от две изменения. Моето и това внесено от госпожа Ек и господин Роде. И ако ние не смятаме, че нашите изменения са покрити от а, компромисното изменение, то трябва да проведем разделно гласуване. Председателят. Да, разбирам аргумента ви но мога да споделя опита си с стотици изменения, внесени от мен, които бяха включени в компромисно изменение. Аз не смятах, че могат да бъдат включени в такова, но не можех да се противопоставя, защото това означаваше да се противопоставя на правилника. В момента мисля, че поставяме прецедент и трябва да си изясним въпроса но ще се придържаме към правилата, без да го обсъждаме по-нататък. Господин Чичестър. Компромисното изменение е внесено от двете групи е такова, тъй като е внесено от две групи. Няма спор по този въпрос. Налице е компромис. И надявам се, господин председател, да сте доволен от това. Председателят, благодаря. Най-накрая някой ми съдейства. Можем да спорим по въпроса, но трябва да се придържаме към правилника за дейността. Госпожа Хол, не може ли да се вслушате в мнението на онези, които са внесли измененията? Те смятат, че те не се покриват от компромисното изменение и че трябва да ги прогласуваме отделно. Председателят. Още в самото начало, докато обсъждахме въпроса, казах, че първо ще гласуваме по компромисното изменение и след това по двете изменения. Именно защото внеслите тези изменения настояваха за това. И сега ще гласуваме по 54. Кой е за? Кой е против? Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет и шест за, двадесет и пет против. И сега ще гласуваме отделно по 426 в две части. Първа част за, против, Искам да ви обърна внимание, че в момента гласуваме. Половината от вас изобщо не гласуват. 426 първа част за, против, въздържали се. Втора част за, против, въздържали се. Втората част се отхвърля. 427. Не, първо ще проведем електронно гласуване по 426, втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 427 за, против, въздържали се, електронно гласуване по 427. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 428 за, против, въздържали се, приема се. 3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 4 за. А не, отпада, извините. 5 за. Против. Въздържали се, приема се. Компромис първи за. Против. Въздържали се, приема се. 10 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 11 за. Против. Въздържали се, приема се. 12 за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 И затова ще гласуваме по оригинала. Първа част на 16. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис втори. За. Да, добре, искате проверка. Макар, че резултата бе ясен. По втората част електронна проверка. Това е втората част на 16. Край на гласуването. Отхвърля се. С малка разлика, да. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 20-то изменение, кой е за? Кой е против, въздържали се, приема се. Първата част, втора част е, отпада. 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 за. 22 и 23 общо за, против, въздържали се, приема се. 24 за, Против. Въздържали се, приема се. Трети компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Три 31 за. Против. Въздържали се, приема се. Номер едно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Две. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 6 инта. Кой е за? Не, проверка по две. Изменението на колегата Търмес. Да. <laughs> Моля ви, проверка по номер 2. Не колега две, поправя се председателя. Изменение второ. Много ви моля. Край на гласуването. Резултата да, с много малка разлика един глас отхвърля се. Минахме ли вече всичко? Не. Инта 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Кой е за 8 на Инта? Не, отпада 11. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. Е, това беше свършихме. Но сега трябва да гласуваме вече по целия текст. Електронна процедура за гласуване. Край на гласуването и се отхвърля, нали така? Шегува се председателят. Все още не е излязъл резултатът. Отново една карта от НБ в повече. Е, ето резултата. 42 гласа за, 3 против, 4 се въздържат. Поздравяваме авторите. Докладчика и така наистина много съществено досие. Преминаваме към следващия докладчик. Не, но госпожа Коварска Бабинска като докладчик има думата. Никога е, не искам да пропусна този момент. Искам да благодаря наистина на всички докладчици в Сянка, защото не толкова много компромиси приех, защото в тях имаше много дефиниции. Много ви благодаря за това. Благодаря, колеги. Андрю Хилман, секретарията, колегите, всички, които много ми помогнахте в тази много трудна работа. Благодаря ви, колеги. Oh, jetzt kommt der Bericht von Kollegen Tschitschis. А сега преминаваме към доклада на колегата Чичестър. Може би колегата Чи... или е... госпожа Ван Бремт има някои бележки. Доклада ми е много малък и има само едно изменение. Благодаря, но може най-напред да подкрепим господин Чичестър. Да, и е, естествено, вие сте абсолютно права, госпожа Фан Бремт. Беше докладът е преди този на е, колегата Чичестър и също време толкова дълго съм се подготвил. Е, Знае, че добре се справихте и по време на трилога. Благодаря ви. И сега, електронно гласуване по доклада на Катлин Ван Бремт. Моля, гласувайте. Електронно гласуване. Много ви моля да гласувате. Край на гласуването. Резултатът е ясен. Приема се с голямо мнозинство. Поздравяваме ви. А сега вече преминаваме към доклада на господин Чичестър. Е, компромис едно. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Окей. Okay. Dann kommt Nummer 2. А сега стигаме до компромис 2. Кой е съгласен? Кой е за? Кой е против? Още веднъж, нека да повторим. Гласовете за, гласовете против сега. Въздържали се, приема се. Компромис 3. Кой е за? Не, 3 отпада, извинете ме. Четвърти компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Компромис 6 в две части. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Кой е, е по втор... за втората част? Против? Въздържали се, приема се. Седмо, кой е за, кой е против, кой се въздържа, приема се. 8 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2, кой е за, против, въздържали се, приема се. 12 отпада, изменение 13, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 14 изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис, кой е за? Добре, искате проверка по 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултатът отхвърля се. Трети компромис, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис, кой е за? против, въздържали се, приема се. Пети компромис, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6, кой е за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, за, против. Сега гласовете против, моля. Още веднъж. Гласовете за 23-то изменение. Гласовете против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 25 за. Извинете. Стана объркване. За втори път го обявих за гласуване. Да, 26-то изменение отпада, 27-то изменение се гласува за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Добре. А сега вече електронно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултатът е приема се с много ясен резултат, категоричен резултат. И сега, последната точка, по която ще гласуваме, всъщност само едно окончателно гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Докладчик е Даниел Каспари. Поздравяваме го. И така, това бе всичко по списъка за гласуване за днес. Благодаря на всички вас. Мисля, че толкова детайлни гласувания не ни се случват всеки ден. Сега трябва да си намери и дневния ред, казва председателя.

Also noch Höchstwerte an Radioaktivität in Nahrungsmitteln und Futtermitteln im Falle eines Следващата точка от дневния ред – максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване. Докладчик е колегата Иво Белет. Моля, заемете местата си и запазете тишина, за да дадем възможност на докладчика да направи своето изложение. Иво, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще кажа няколко уводни думи на холандски. Уважаеми колеги, докладът ми се отнася до регламент на съвета относно максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария. По-точно, докладът ми визира преработен вариант на регламента. Ще трябва да разочаровам някои от вас, като кажа, че този вариант не е основно преработен. Съдържанието на текста по същество не е изменено. Можете да се запознаете с предложенията за изменение в съответното досие и по-точно в точка 17. Внесено е становище на правната комисия, както и на консултативната група към правните служби на трите институции на Европейския съюз. Както вече казах, не са направени съществени изменения, извършено е само кодифициране. Какъв бе поводът за разработването на преработения вариант на регламента, както и за изготвянето на моя доклад? Това бе точка 15 от преамбюла на регламента, която предоставя конкретни правомощия на съвета. Съгласно точка 15 от преамбюла, съветът разполага с правото да издаде настоящия регламент. Съгласно регламента, се предвижда механизъм на интервенция, който да бъде приложен на два етапа. В случай на ядрена авария. Този механизъм може да бъде приложен на адхок при възникването на подобна ситуация в държава членка или в даден регион. На следващия втори етап в рамките на един месец от издаването на регламента адхок на комисията, съветът има правомощия или да измени предложения от комисията текст или да го утвърди. Не се предвиждат изменения в текста на регламента по същество. Искам обаче да изложа някои критични бележки, които съгласувах и с правната служба. Според мен не е съвсем ясно защо на съвета се предоставят тези допълнителни правомощия. Смятам също така, че така предвиденият двуетапен механизъм, в рамките на който съветът утвърждава предложения от комисията текст, не се постига добавена стойност, поне от гледна точка на парламента. Тези нови правомощия за съвета са залегнали в точка 15 от преамбюла на регламента. Имам следното предложение, което разработих съвместно с правната служба – Европейската комисия трябва да разполага с правомощия при възникването на ядрена авария, незабавно да коригира максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване. Второто ми предложение е да се въведат редица делегирани правомощия, които да дадат на комисията възможност да преразгледа максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване, както и списъците с храни. Вероятно е да възникне необходимост да се коригират както стойностите, така и храните, изложени в приложението на регламента. И за това комисията трябва да разполага със съответните правомощия. Трябва да избегнем също така внасянето на изменения в текста по предложение на държави членки. Според нас това няма да е в интерес на защитата на здравето на потребителите. Смятаме също, че комисията трябва да разполага с правомощия за внасяне на изменения. Съгласно настоящата редакция на регламента, държавите членки могат да внасят предложения за изменения в текста и именно тази разпоредба искаме да отменим. Опоменах двустепенния механизъм за интервенция от страна на комисията и съвета при възникването на ядрена авария или на радиоактивно облъчване, например в болница. Във връзка с този механизъм предлагаме да се предоставят изключителни правомощия на Европейската комисия. В момента съветът също разполага с правомощия за издаване на и приемане на нормативен текст. Искаме тези правомощия изцяло да бъдат прехвърлени на комисията. Имаме и още едно предложение по член 5 от регламента. То е свързано по-конкретно с преразглеждане на максимално допустимите нива на замърсяване, които са залегнали в приложението на регламента. Те могат да бъдат коригирани с цел отчитане на най-актуалните промени в областта на технологиите. Според нас, комисията трябва също да разполага с изключителни правомощия за подобно коригиране. Означава ли всичко това, че съветът изцяло ще бъде лишен от правомощия? Не. Той ще има възможност да се обяви против делегирани актове. В крайна сметка съветът трябва окончателно да одобри приемането на текста. Внесохме и предложение за изменение по приложение 1 към регламента. Това предложение за изменение визира определението на бебешки храни. Бихме желали това определение да бъде приведено в съответствие с най-новата дефиниция, съгласно европейското законодателство, по силата на тази дефиниция, това са храни предназначени за деца на възраст между 4 и 6 месеца. А в настоящата редакция определението гласи, че това са храни предназначени за деца на възраст под 12 месеца. И така, нека обобщя. Бихме желали на комисията да бъдат предоставени редица изключителни изпълнителни правомощия, като съветът винаги ще има право да възрази срещу взети от нея решения. Но що се отнася до механизма за интервенция в случай на ядрена авария, не предлагаме в него да се внасят някакви съществени изменения. Excuse me. Uh, Гирек. Председателят господин Гирек. Благодаря, господин председател. Колежки и колеги, по принцип мога да се съглася с докладчика. Наистина комисията не е внесла нищо ново, а се опитва малко да освежи и да актуализира старата информация. Така че е, с това може да се обясни моята негативна реакция. Чернобил и други инциденти от този вид е, ни показаха, че би трябвало да приемем съответните норми за максимално допустими стойности на радиоактивно замърсяване, е, особено по отношение на храните и фуражите. След Чернобил е, настъпи, така да се каже, естествената реакция, която може да се сравни с хистерия. Добре, някои е, разработиха съответни е, теории, които едва ли не говореха за положително въздействие на е, радиоактивното лечение е, върху определени организми, е, така наречената хормоза. Е, но е, в дългосрочен план нещата е, в крайна сметка водят до натрупване и ние знаем, че толкова години, десетилетия след Чернобил, месото на глиганите, глиганското месо не бе годно за храна, тъй като глиганите се хранят с трюфели, а трюфелите бяха радиоактивно замърсени над допустимите стойности, тъй че е, месото бе вредно. Затова сроковете в този случай, за да се проследи наистина вредното въздействие на е, радиоактивните е, така, инциденти, е, трябва да бъдат малко по-дълги. Но в това отношение се предлага нещо от комисията, което в никакъв случай не представлява напредък. Така че комисията би трябвало да преосмисли е, всичко това, което е включила по отношение на храните и фуражите. Е, има текстове, които дори са смешни, да кажем. В е, приложение 3 е, намираме някаква странна комбинация, направо смеш, смехотворна история. Всичко е забъркано в една безобразна каша. Какви ли не храни се споменават вътре. И така комисията всъщност не е извадила е, съответните по полуки е, след е, аварията в Чернобил. Не се е съобразила с всички тези научни резултати от различни изследвания по отношение на замърсяването на води, на подпочвени води, на почви и така нататък застрашаващата живота доза е 4,2 милиграма. Така че това трябва да се има предвид. Благодаря. Много благодаря за направеното по този доклад, но имам а, два крат бързи коментара. Първо, съгласна съм с а, подхода на докладчика относно приемането на такъв общностен подход, при който комисията а, определя нивата, а не отделните държави членки. Та, когато имаме общ пазар и продоволствието се внася и изнася в рамките на Европа, струва ми се, че не би трябвало отделните държави членки да предлагат свои собствени нива. Това просто е рецепта за трагедия. И не е необходимо наистина да се стигне до положение, при което една държава членка просто се възползва от дадена авария, за да може да въведе законодателни нормативни мерки, които са подходящи и именно на местно ниво. Това е един наистина местен проблем, може да бъде, който не може да бъде наложен и на останалите държави членки. Така че, когато говорим за свободно движение на храни, много е важно именно да подкрепим общностния подход и да подкрепим докладчика, а именно комисията да отговаря. На второ място, имам едно малко предложение относно изменение второ. Мисля, че тук има един пункт, който може би трябва да редактираме. А, ние в момента, в момента сме доста по а, мултикултурни като общност, отколкото 96-та година. Така че а, различните подправки попадаха в смисъла на тази дефиниция, които намираме в това изменение, а не и ни шесте, например. Така че тези, които спазват а, е, своята основна, това е, основен хранителен режим, а, е, например африкански граждани в Брюксел, те са доста по-специфични. Трябва наистина да ги опишем точно какви са, такива каквито са за различните общностни. Те могат да бъдат много важни, и големи за тях, а не маловажни. Фроза Тури. Sì, grazie Presidente, soltanto... Госпожа Сатори, благодаря, господин председател. Колеги, che mi hanno preceduta, eh, ritenendo che... Съгласна съм с е, преждеговорящия оратор. Положително е, че се предлага този регламент, защото така има кодификация на постигнатото до сега, което изяснява ситуацията и а, мястото, до където сме стигнали. Но струва ми се, че предложението по отношение на бъдеще е, отстъпва. Съгласна съм с предложението на докладчика, а именно да поставим е, на раменете на комисията тежестта за взимането на решение. Мисля, че комисията е най-доброто ниво, защото може да реагира най-бързо, когато има някаква авария. Така че, според мен, положителното е, че това предложение вече е направено. Но, трябва да се разбере, че то е все още междинно. То е основата за създаване на една нова стратегия. Вече години отминаха, откакто въведахме законодателството, намираме се на следващ законодателен етап по този въпрос. Е, е, Благодаря на Иво за доклада. В моята политическа група Мишел Ривази се занимава по-подробно с този доклад. Аз ще се огранича само с няколко общи коментара. Първо, важно е подробно да се спрем върху правното основание – Правното основание по-скоро се отнася до въпроси като гражданска защита на общественото здраве. И докладчикът спомена, че ще се изиска становището на правната служба, която да доизясни до какво точно се отнася правното основание. Второ, и това е мнението на редица експерти. Ако се приложи така предложената процедура, то явно парламентът ще изгуби голяма част от правомощията си и начало на процедурата до голяма степен ще застане съветът. Колегата Хол вече спомена, че ако пък се предоставят по-широки правомощия на държавите членки, то няма да можем да оказваме въздействие върху интервенциите им и това може да се отрази върху единния вътрешен пазар. И мисля, че с оглед на това трябва да предоставим по-големи правомощия на парламента и да постигнем максимално ниво на координиране на мерките. Трето, по въпроса за водите, мисля, че трябва да се обърнем с въпрос към комисията. Доколкото знам общото ниво на дейност, свързана с радиоактивно облъчване по отношение на водите, е предмет на друг нормативен текст относно питейната вода. И може би комисията би могла да поясни доколко нейното предложение е съгласувано с този нормативен текст. С оглед на разработването на политики не е препоръчително да се приема текст, който да си противоречи с друга нормативна уредба. случая става дума за директивата на Европейския съюз относно питейната вода. И на четвърто място имаме и редица коментари по защитата на обще... общественото здраве и радиоактивното облъчване, но ще трябва да ги съгласувам с колегата Ривази, който ще ви ги предостави. Благодаря, казва председателят господин Мезарос. Съгласно вече прието решение, всеки нормативен текст трябва да бъде кодифициран. Това въжи и за нормативните текстове за радиоактивното замърсяване на храните и фуражите. Настоящата редакция на текста се основава на предишните три редакции. Съгласен съм с колегата, че тези три документа всъщност са обединени в един. Съгласен съм също така, че в тях има редица параграфи, които вече са остарели или се припокриват. Трябва да бъдат хармонизиран текста, Съгласен съм също с докладчика във връзка с правомощията на съвета за вземане на решения и предприемане на действия. Не мисля, че на съвета трябва да се предоставят толкова широки правомощия. По-добре е да предоставим прилагането на регламента на комисията. Така, благодаря и сега ще попитаме докладчика Иво Белет дали желая да вземе още веднъж думата. Ще го направя, господин председател, но на холандски. Предполагам, че е, представители на комисията присъстват в залата. А, на английски все пак продължавам. Тогава ще помолим комисията да е, се появи следващия път, когато предвидим дискусия в дневния там. Така че да можем да обсъдим и с тях нещата. И тъй ще направя едно обобщение на холандски. Много важно бе това, което госпожа Хол каза, а също и някои от другите колеги подчертаха общностният подход. Това е много съществено, наистина. Бих е, желал, господин Турмес, да ви кажа следното. Целта не е да съвета да поеме кормилото, така да се каже. Не. Когато се четат измененията, всъщност се установява точно обратното, че комисията би трябвало да дърпа конците. И наистина госпожа Хол обобщи нещата добре, когато става дума за протекционизъм, упражняван от някои от държавите членки, комисията би могла да, да действа много по-бързо, да реагира в кратки срокове. Много, в много по-голяма степен, отколкото съвета. Някои от колегите, като госпожа Хал, господин Търмес, се спряха на записаното в анексите към регламента. Три са те, наистина. В първия анекс става дума за максимално допустимите нива по отношение на храните. На второ място вече е, става дума за така, храни от второстепенно значение. На трето място вече за фуражите. т.е. пак храна, <laughs> но за животни. Естествено, че някои неща могат да се извадят, някои неща могат да се променят, но що се отнася до правното основание, е, нещата все още не са е, на лице. Ние нямаме в крайна сметка правно основание, за да предприемем всичко това. Естествено, че ще съгласуваме нещата с правната служба на парламента. И въпреки всичко, аз ще се опитам да прокарам и, и тази тенденция. Именно, че този регламент в миналото като правен акт е бил предмет на обсъждане от парламента. Ние се опитахме да кодифицираме нещата, но след това, както знаете, случая стигна до съда в Люксембург. Съда каза, че ние нямаме право да предприемаме подобни инициативи. А сега, съгласно Лисабонския договор, исках да разбера какво е положението. Оказа се, че според правната служба и нейното становище няма промяна в това отношение. Така че, когато става дума за публично здраве, за народно здраве, трябва естествено да гледаме нещата с други очи, но отново ще стигнем до съда. Имайте предвид, че всяко съдебно производство струва много пари и много труд. Така че 99% тъй да се каже е, сме обречени на неуспех. Най-вероятно съда отново ще ни каже не. Поне това е становището на правната служба. Те ме посъветваха да не предприемаме е, подобни е, рискови движения, така, рискови стъпки, но хубаво, вече има прецедент, правили сме го веднъж, защо да не го направим и втори път. Госпожа Сатори спомена за това, че става дума за някаква междинна ситуация е, в известен смисъл е така наистина и в бъдеще ще трябва да се спрем отново на тази тема. Е, мисля, че това е отговор на повечето от вашите изказвания. Господин председател, наистина много добре ще бъде, ако следващия път комисията е тук. Господин Шамагалия е тук от правната служба. Може би той би могъл да вземе отношение по нещата, за които говорихме. Имате думата. Да, моля. First, Благодаря. Първо, извинете ме, че закъснях. Много съжалявам. А сега, позволете съвсем накратко да се изкажа по отношение на водената дискусия относно преработеното предложение, относно регламента за максимално допустими нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите. Ще направя един коментар от много общ характер, който бих могъл да направя във връзка с темата. След като прочетох проекто доклада, подготвен от вашата комисия, следва само да посоча, че това упражнение за по кодификация, което се превърна в преработване на регламента, на практика води до прегрупиране на някои от съществуващите разпоредби в регламента, които са приложими. Също така и текста на регламента, така както е предложен за изменение, ще замести съществуващия регламент. Първоначално замисълът беше да е кодифициран текст, т.е. да няма а, промени по същество. После обаче, в хода на законодателните процедури, свързани с а, тази дейност по кодификация, се призна от правните служби на трите институции, че съществуват резерви относно изпълнителните правомощия на съвета и те не са мотивирани. Съобразно съдебната практика напоследък на Европейския съд, с това следва да бъде мотивирано. Следователно, трябваше да преработим нашата задача да кодифицираме в всъщност преработване на регламента. Това е описано в 15 та точка от преамбюла. Оценявам, че в доклада са направени конкретни предложения. И за службите на комисията би било интересно да се направи оценка на предложенията, е, съответно възможността относно въвеждане на изменения по същество на този законодателен акт. Но Разбира се, тук не е форма, където могат да се дискутират подобни предложения, защото по-настоящем сме на етапа на чисто кодификационната дейност. Съответно, отговорните служби от комисията могат да бъдат поканени и да обмислят дали е, биха могли да бъдат въведени някакви промени в е, този законодателен акт. Но, за съжаление, това не може да се случи в конкретния случай. Разбира се, аз съм на ваше разположение и бих отговорил на въпросите ви в тази връзка. Благодаря. Much, Благодаря. Господин Томас поиска думата. Мисля, че поставих много конкретен въпрос, който да отправим и към Европейската комисия а именно ако максимално допустимите нива, съгласно директивата на относно питейната вода, се покриват с стойностите заложени в този регламент, как трябва да процедираме. Надявам се да получа отговор на въпроса си от комисията. В момента не присъстват експерти, които могат да дадат отговор на въпроса ви, но ще го разгледаме и ще ви предоставим писмен отговор. Господин Турмес. Комисията обикновено е в състояние да даде отговор на въпросите ни, когато присъства на нашите заседания – но нека поне следващия път, когато обсъждаме този въпрос на заседанието, да присъства и компетентен експерт от комисията. Следващият оратор, господин Белет. Обявявам се в подкрепа на казаното от господин Турмес. Следващия път наистина комисията действително трябва да присъствам. Разполагаме и с писмо от правната служба, както и с писмо от Комисията по правни въпроси. И там се посочва, че съгласно междуинституционалното споразумение, могат да се внесат е, изменения по предложението на комисията в рамките на процедурата по кодифициране. И така и ще направим. като се основем на член 31 е, от е, договора Евратом, който е залегнал и в текста на Лисабонския договор няма да има проблем да подготвим измененията и да ги внесем. Можем да се обосновем и с становището на член на правната служба. А то не отговаря на това, което току-що изложи многоуважаемият колега от правната служба на комисията. Следващата точка от дневния ред е за политиката на конкуренция за 2009. 10 ноември, преди това да ви кажа, ще бъде срокът за внасене на изменения. Но, нека, както обявих, да дадем думата на Силвана Кохмерин по доклада за политика на конкуренцията. Тя е докладчик на становището. Става дума за конкуренция за 2009 година. Благодаря, господин председател, казва Кох... Силвана Кохмерин. Всеки път сме правили становища по отношение на доклада за политиката на конкуренцията за 2000 за всяка година, така че на вашето внимание е проекта за становище. Вие сигурно ще кажете, че е твърде кратко. Да, аз съм се постарала да го направя в колкото е възможно по-компактна форма. Е, утре изтича крайния срок за внасяне на измененията, така че нямаме много време. Мисля, че е, важни за нас от гледна точка на ресора на нашата комисия с следните точки. Естествено, темите свързани с енергията, стратегията за либерализация. Има вече един трети пакет за либерализация. И аз бих желала да подчертая, че е много необходимо комисията да наблюдава последствията, да направи оценка на въздействието. Е, там, където е необходимо да се подобрят условията за конкуренцията – особено по отношение на енергийния сектор. Третият пакет, както знаете, вече е в процес на приложение. Следващият момент, на който бих искала да се спра, е много актуален. Става дума за медийната концентрация. През миналата година ние вече отправихме едно такова предупреждение към комисията. До този момент комисията обаче не е проявила особена активност, така че в този смисъл смятам, че е хубаво да напомним е, за това искане на парламента, което все още не е изпълнено. След това споменавам и таксите за роуминг. Имаше през последните години добри резултати. Наистина, компаниите от 2005 година насам е, много така, чувствително намалиха таксите, особено когато става дума за СМС и до 60%. Но ние знаем, че има едно писмо, в което смятаме, че става дума за един положителен процес, който обаче би трябвало да бъде по-динамичен и да се стигне много скоро до нулеви такси, така че да отпаднат изобщо таксите за роуминг в рамките на Европейския съюз. Това са неща, които ние отдавна сме очертали и сме поставили като искане. Е, включила съм ги отново в проекто становището. Освен това, за търговете и конкурсите за предоставяне на нови частоти за мобилна телефония. Комисията очевидно не е в състояние в момента да каже какво точно се е случило, до къде се е стигнало, кои държави са по-напред, кои са следващите и така нататък. Нещ... Картината е доста непрозрачна и непрогледна, бих казала, така че в това отношение ние трябва на всяка цена да настояваме за повече прозрачност за всички граждани и за нас като депутати. Освен това, следващата тема е финансирането на публично-правните радиа и телевизии. Много често парламентът се е налагало да се занимава с тези въпроси и сме се питали дали нещата са достатъчно уредени или в каква форма да ги уредим, тъй като и тук липсва а, ясни граници и очертания, липсва прозрачност, да си го кажем направо. И на последно място става дума за конкурентоспособността и за това, което и съвета и комисията биха могли да направят. Подчертаваме значението на патентите. Изключително важни са за Европейския съюз така че е много важно и това е Европейския съюз най-сетне да на разработи една единна система за защита, за закрива на патентите. И накрая повтаряме още веднъж е, едно искане към комисията, което нееднократно сме отправили към нея, а именно защитата на интересите на малките и средните предприятия и подобряване на условията за конкуренция за тях. Това са основните моменти. Радвам се, че ще продължим да работим с докладчиците в Сянка. С някои от тях вече се срещнахме, говорихме, постигнахме съгласие. В е, економическата комисия колежката, която е докладчик е, по становището, докладчик в Сянка, ще постави същите въпроси. Това сме договорили вече с нея, като тя естествено ще се спре най-вече на въпроса за концентрация на финансовите пазари. Това е информацията, която аз мога да ви дам на първо време. Благодаря на госпожа Кахмерин. Едит Херцог първо се е записала, има и още едно желание за изказване. Госпожа Херцог, благодаря господин председател. Първо бих желала да поздравя госпожа Кохмерин, както за извършената от нея работа, така и за волята и за сътрудничество с докладчиците в Сянка. Този доклад излезе вече за втори път, тъй като Политиката в областта на конкуренцията е част от процедурата за съвместно вземане на решение, съгласно Лисабонския договор. Затова в бъдеще е важно за Европейския парламент и за комисията отблизо да следят политиката в областта на предприятията и конкуренцията, най-вече по отношение на малките и средни предприятия. Едното изменение е свързано с изграждането на инфраструктура и насърчаване на конкуренцията в Европа. Това трябва да бъде една от ключовите политики на Европейския съюз. Второто изменение се отнася до държавната помощ, която е необходима в ситуацията на економическа криза. Мисля, че подобна помощ трябва да се предоставя и при извънредни ситуации. При възникването на такива ситуации не е възможно да се мобилизират средства от европейски фондове. Компаниите както например унгарската компания, която бе засегната от такава ситуация, наскоро могат да разчитат единствено на политиката за предоставяне на държавни помощи. Много е важно да се предвиди такава възможност, защото иначе няма да бъде осигурена достатъчна прозрачност. Следващото изменение се отнася до разработването на хоризонтални и вертикални насоки, но това зависи, разбира се, от спецификата на конкретния сектор. Много сектори също така се обединяват. Във връзка с това Отделните държавни политики за различните сектори трябва да бъдат наблюдавани отблизо в бъдеще. Това са накратко нашите изменения, а като цяло подкрепяме доклада на госпожа Кохмерин. Благодаря. Тук има редица добри предложения свързани с основната насока на дейност на нашата комисия. Но аз също бих искал да засегнем още няколко въпроса. Първо, мисля, че трябва да има ясна преправка относно принципите, върху които основаваме нашата политика за конкурентно способност, а именно отворен пазар, равнопоставеност, които са ключови за вътрешния пазар и за ръста на заедост. Мисля, че трябва да бъде по-конкретен параграф насочен към способността. Освен това, мисля, че трябва да призоваваме комисията към ясна конкуренция в пазарна, пазарни условия, където има все повече и повече услуги. необходимо е да се подчертаят стандартите за оперативна съвместимост и на последно място мисля, че за МСП абзаца следва да се а, позасили малко. Благодаря. Председателя, благодаря господин Бенсън. Може би комисията би желала да се намеси на този етап. You, благодаря. Комисията приветства проекто становището което повдига важни теми за обсъждане. Първо, нека да не забравяме, че ние много бдително а, прилагаме нашите правила в различните сектори, особено когато става въпрос за сливания при придобивания. Инструмента за допитвания в сектора се използва. Това е посочено от докладчика. Същевременно обаче трябва много внимателно да постъпваме, когато този инструмент се използва. На ниво комисия трябва да открием кой е най-удачният начин, за да можем да а, разглеждаме въпроси от по- общ характер или от характер свързан с конкурентно способността. Това е изключително важно, когато говорим за енергийния пазар. Споделяме тревогата, че трябва наистина да работим за вътрешния енергиен пазар и имаме ясна описана цел, която също споделяме. Относно дейността ни миналата година и тази година, искам само да ви припомня, че усилията ни са насочени именно към укрепване на тези позиции. Отчитаме заказаното по отношение на пазарите за роуминг и четвъртото поколение частоти за мобилни телефони както и патентната система. На последно място, що се отнася до малките и средни предприятия, вече 2009 година в доклада ни насочихме вниманието, че тук е, трябва наистина да се обърне по-голямо внимание на МСП и 2010 година доклада ни също има подобна насока. Що се отнася до докладчиците в Сянка, и Лисабонския договор, казаното по този въпрос, няма промени а, е, по отношение на при процедурата за съвместно взимане на решение, защото тя не се прилага всъщност в нашата област, но комисията винаги а, е, се опитва да се консултира с парламента по различните предложения. Има, разбира се, непрекъснат а, е, обмен на документи на различния им етап от тяхното развитие. Благодаря ви. Благодаря. Докладчика желая ли думата? Äh, Благодаря за коментарите, за идеите. Много важно е, от гледна точка на кратките срокове, да работим съвместно в сянка, за да постигнем съгласие и в крайна сметка да се получи доклад, който, е, т.е. становище, което отговаря на вижданията на преобладаващата част в комисията. Бихме могли естествено да обсъдим някои различия и някои по-проблемни моменти. Що се отнася до пакета за либерализация на енергийния сектор – Имам предвид следното, когато се казва през март 2011 година ще влезе в сила третия енергиен пакет за либерализация, то тогава е много важно, естествено, първо да видим наистина ли става дума за подобряване? Е, има ли случаи, в които, да кажем, нещата не се развиват достатъчно бързо и не така, както сме си го представили и не водят до положителни резултати, за да подобрим пакета? Така че още през 2009 ние сме формулирали нещата доста силно и категорично, 2010 ги повтаряме. Що се отнася до принципа, да. Много големи са ограниченията. 1500 са думите, които могат да се вместят в е, един толкова кратък срок, но естествено ние ще се опитаме вече в рамките на измененията, които ще предложим, да е, допълним това, което в момента не можем да направим, именно да е, допринесем за едно подобряване на някои от текстовете за допълването и така нататък. Е, Имайте предвид, че е, думите 1500 е, на брой са, така да се каже, е, наложени в рамките на определени правила и решения. При едно такова становище имаме право на не повече от 1500 думи. И така, благодаря много на всички. И искам е, още веднъж да повторя, парламентът е много заинтересован да се получи една по-добра, оптимална стратегия. И така, утре, както се каза, изтича срокът за внасяне на измененията, така че ако желаете да ги внесете, моля ви побързайте, ще трябва да побързате. Само на английски можете да внесете измененията, нали така? Да. И така, приключваме с заседанието. Започваме в 3 часа отново днес след обед. Много добре. Взимам го от